малюс. така да започваме. И така, уважаеми колежки и колеги, след е, лятната вакансия, отново казвам на всички ви, добре дошли от сърце. Известно ми е, че мнозина от вас е, е, трябва да се съобразяват с ограниченията и са на, под карантина и тук, респективно в родината си понякога работят и за нас като евродепутати, но и за техните екипи не е никак лесно. Съзнавам го, за това благодаря най-сърдечно първо за многобройното присъствие в залата и онлайн. Е, Оче е, вероятно е, и през есента ще работим както работим от март-април, без особена промяна. Това ще ограничи до някъде нашите възможности за действие и невъзможности защото са необходими технически предпоставки, за да могат всички чрез мрежата, интернет да се свържат с нас. А тези възможности не са толкова многобройни. Надявам се, че ще успеем за в бъдеще. Е, е, едно е добро решение е, превода за Страсбург в бъдеще ще се осъществява от Брюксел. За пореден път свалям шапка на нашите техници, които стъпка по стъпка използват дигитализацията, за да улеснят работата ни. Така че сърдечно благодаря и на тях. Надявам се всички да сме живи и здрави и така да бъде и за в бъдеще. А сега по дневния ред. Първо, имате ли коментари по дневния ред? Е, от присъстващите или онлайн? Очевидно не. Приемаме дневния ред сега. Имам обичайните съобщения на председателя, езиковия режим. Вие е известен това, че можете да ни следите онлайн. Това е отразено в е, нашата, нашия бюлетин. От 15 до 15.45 имаме при закрити врати обмен за членовете на ЕИБ по във връзка с състоянието на борбата с, анта, с тероризма и спирането на пари. Тук имаме изрично възражение от страна на ЕИБ е е, по отношение на предишни наши мнения и обичайно е те да бъдат изслушани, ако няма възражение от комисията. Предвид тези ограничения някои от колеги няма да могат да присъстват. Известно ви е, но така или иначе няма да можете да останете на заседанието. Е, имам го, имате го предвид. Сега, приемане на протоколи от предишни заседания. Възражения, коментари, оплаквания имате ли? Не. И с това стигаме до точка четвърта от дневния ред – освобождаване от отговорност общия бюджет на съвета на Европейския съюз, съвета на Европейския съюз и Европейския съюз. Тук е въпросът е доколко ще постигнем съгласие заради кризата с коронавируса. Нещата се отложиха, защото през последните месеци нямаха възможност е, да се проведат. Надявам се, че обаче нашия докладчик е, Томас Схедовски е, ще се свърже с нас. Томас, надявам се, че се чуваме. Аз забелязвам, че и Оливие е в залата, което е особено радостно. Той е на линия, но го няма, Томас, оказва се. Здравейте, виждаме ли се, казва председателката. Добре е да можем да се видим зад шалове опаковки. Така, нека да, се, да издирим нашия докладчик. Проследява се състоянието на връзката. Може би аз да обясня за какво става дума. Опитваме се да намерим възможност да се разберем с съвета да се срещнем с тях за постигане на евентуално съгласуване между парламента и съвета за процедурата за освобождаване от отговорност. Надяваме се, че до края на октомври екипа за преговори ще може да осъществи среща. Надявам се, че ще се свържем с докладчика, за да чуем останалото от него. Иначе аз също бих могла да продължа, но мисля, че другия вариант е по-добър очакваме бързичка връзка с Томас, с Томаш, който ще ни представи своите доклади. Колегата Здеховски. Sie connecting now? So Isabel, perhaps would you Изабел, може би вие да вземете думата, защото така или иначе вие сте следващото изказване, докато изчакваме Тома, за да не губим време. Е, Благодаря, госпожа председател. Няма проблем да се изкажа сега, за да дадем възможност на господин Ждаховски да се свърже. Споделям казаното от вас за добре дошли. Радвам се, че се виждам с някои от вас лично, тези, които сме в залата. И чрез цифровите медии имаме връзка с останалите. Благодаря за проекто доклада, който правилно отразява междуинституционалния конфликт относно освобождаването отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвета. Вижда се, че липсват и днес представители на съвета, така че отново няма да бъде освободен от отговорност съвета за изпълнението на бюджета за 2018 година. Искам да благодаря за това, че заедно с председателката на нашата комисия, както и с докладчика работихме за преодоляване на този конфликт. Освен това се посочват в доклада нуждата от прозрачност, разпределение на функциите между съвета и парламента и разбира се финансовото управление. Съветът отговори положително на някои от исканията ни от първия доклад. Това е от мен. Благодаря за вниманието. Благодаря, Изабел. Оливие, да помолим и ти да направиш своето изказване. Благодаря, госпожо председател. Нямам кой знае какво да добавя на добре познатото досие е, на парламента от 2009 година се занимаваме с него. Вече чухме, че от страна на екипа за край преговори е на лице воля за разрешаване въпроса. Е, ще припомня казаното от комисията Авко, че абсолютно всички институции трябва да подпомогнат осъществяване на процедурата и да подпомогнат всячески изпълнението на договорите приложимо право. И отсъствието на развитие, а това е поради липса на възможност за срещи, така че наистина заявявам нашата готовност да работим с съвета за решаване на въпроса. Благодаря, Оливия, казва председателката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 Благодаря, госпожо председател. Аз също се радвам, че отново можем да се срещнем тук и да продължим работата. Все пак е по-хубаво да се видим лично, отколкото да се срещаме в видеоконференции. Много се губи от качеството, според мен, по време на такива дебати. А, конкретно по обсъждания въпрос, за мен това е безконечна история е, история без, нало, без начално без край. Всички имаме това усещане, но е, струва ми се, трябва ясно да осъзнаем, че същността на този проблем, на този конфликт е, е подценяване и пренебрежително отношение към парламента. Това трябва да стане ясно, включително в преговорите по МФР и Фонда за е, възстановяване трябва да сме наясно, че ние това сме в най-високът степен демократично легитимна институция, която не може да бъде подценявана. Ще подчертавам постоянно този въпрос и се надявам, че ще намерим решение. Трябва да призная, че съм скептичен. Проблема е структурен и ако не стигнем до решение, налага се да зададем въпроса на къде вървим изобщо. Сега да чуем Миколас и след това, надявам се, ще чуем Томаш. Миколаш. Миколас. Благодаря много. Е, цялата история е, че съвета за последните 10 години отказва да подпомогне, да сътрудничи с парламента по процедурата да вземане на освобождаване на отговорност и така и за 2018 година. Но всъщност, нека не забравяме, че има хора като чешкия министр-председател председател, който е пряк участник в събитията в съвета, се възползват от това. Не можем да позволяваме корпоративно спонсориране на отделни държави членки. Това е в ущърп на институциите. И за това аз предупреждавам, че не бива да допускаме бюджетизация на председателствата. Освен това, трябва да повишим прозрачността и достъпността достъпността на обществеността до информацията. В този смисъл аз ще почертая казаното и от Европейския омбудсман. Парламента от години ние искаме да се създаде регистър на лобистите. Крайно време е съвета да направи необходимото. Благодаря. Председателката, благодаря. Искам да обърна внимание, е, когато говорите, моля, сваляйте маските. Това е, ще улесни много и работата на преводачите, за които е много по-лесно да виждат говорещите. Изрично ви разрешавам, като правите изказвания, да си сваляте маската. Сега надявам се вече Томаш с

Здравейте от Чешкия сенат, където в момента обсъждаме бъдещето ни, но сега ще продължа на английски. Мисля, че ще е по-лесно за мнозина от присъстващите в Брюксел, пък и слушащите уважаема госпожо председател, уважаема, уважаеми колеги. Радвам се, че ще бъда докладчик на това първо наше заседание след лятната вакансия и се надявам, че всички вие сте прекарали чудесна почивка без излишни притеснения около COVID. Ще бъда доста кратък и се надявам, че не ще мога да говоря за някои важни неща, които са включени в а, доклада за освобождаването отговорност на съвета и ЕКОСОК. Ние гласувахме за отлагане на от освобождаването от отговорност през, за 2018 година, през май тази година, така че за днес се възползвам да от случая да добавя някои интересни неща в сравнение с доклада от пролета. Е, искам да припомня накратко причините за двете отлагания. За съвета причината бе поради неразрешената ситуацията, т.е. неучастието на съвета в процедурата за освобождаване от отговорност в продължение на години. Що се отнася до ЕКОСОК, това се случва за първи път поради резултата от разследването на Олаф за неетично поведение от страна на един от членовете на ЕКОСОК понеже говорим за съвета, ще започна с тях. Втория доклад за освобождаване от отговорност на съвета поставя акцент предимно върху бъдещите стъпки необходими, за да се преодолее настоящата ситуация и накратко се спира на фактите от миналото. Основните компоненти са Комисията за бюджетен контрол има мандат от председателския съвет на парламента да поднови преговори с съвета за процедурата за освобождаване от отговорност, което е много радостна информация. Екипът за преговори от страна на парламента включва нашия председател госпожа Холмайер, първия заместник-председател, госпожа Изабела Гарсия Мунюс и мен самият. координат. Аз съм координатор и докладчик по този въпрос. Генералният секретар на съвета бе информиран писменно за тези факти, как с писмо, както и с работен документ, нон-пейпер, с основното послание, че има е, е, разлика, която трябва да бъде взета предвид, така че съвета и парламента да имат обща фактологична база за препоръки е, в случай, че парлам... съвета вземе решение а, или а, се постигне до решение от страна на парламента в резултат на кризата с коронавируса. Очакваме следващото ни среща да бъде, може би, на 27 октомври. А, аз сега ще ви върна думата, така да се каже и се надявам, че след това е, ще имам възможност да направя и заключителните коментари по отношение на съвета. Председателката няма проблем, Томас. Вече изслушахме докладчиците в сянка те изразиха единно мнение, с което ще излезем на 27 октомври, придружавани от, и от е, господин Велен, нашия генерален секретар. И се надяваме тази история без край все пак да намери благополучен завършък. А сега следващия дневен ред става дума за освобождаване от отговорност на Екосок Томас. Отново ти давам думата. Томас? Томас, заповядай. Благодаря много, госпожо председател. Е, отново ще продължа на английски. Е, е, радвам се, че господин Джил, Джайлс Гълърт, директор на хуманни ресурси и, финанс, и финансови въпроси на е, економическия и социален е, комитет, който замества генералния секретар господин Бронети, който поради спешна операция не може да присъства днес. От сърце му желаем бързо възстановяване. Е, след е, изказванията и евентуални въпроси от членовете на парламента, господин Голяч може да ни даде евентуален отговор. И така, през пролета на 2020 година, когато в комисията трябваше гласуваме проекто доклада за освобождаване отговорност на ЕКОСОК, се сблъскахме с факта, че имаше доклад на ОЛАФ, в който се отнасяше за един член в ръководна позиция на ЕКОСОК, който бе опрекнат в сериозни простъпки и тормоз. Решихме да отложим за освобождаването от отговорност, така че да можем да получим от ЕКОСОК информация какво са предприели за отстраняване на непорядките. Във втория ми проект от доклад аз включвам всички тези мерки, предприяти от ЕКОСОК. На 16 юни тази година нашия председател госпожа Холмайер и аз получихме писмо от генералния секретар на ЕКОСОК с изброени всички предприяти мерки е, след е, коментарите, брешките на парламента. Е, първо, председателят на ЕКОСОК на 17 юли 2020 година е получил препоръките на Олаф. В този случай консултативния комитет се е събрал на 23 януари Консултативният комитет е представил на 28 април своите заключения с въпросният член е бил поканен на 12 май 2020 година да представи своите коментари. Председателят на ЕКОСОК е, е свикал решения председателски състав на 27 май тази година. Бюрото е обсъдило задълбочено при закрити врата въпроса в присъствието на представители на ОЛАВ, които са дали отговор на въпроси. В края на дебата бюрото на ЕКОСОК с мнозинство взема следното решение. Ето основните компоненти на решението. Въпросният член е приканен да напусне поста си и да подаде оставка като председател на група 1 поискано е оттегляне на кандидатурата му за председател на ЕКОСОП. СОК той е освободен от всякакви дейности, предполагащи контакти с управлението и администрацията. Освен това, решение, Олаф е представил, е отнес въпроса до белгийските власти вътрешни, прият са вътрешни мерки в ЕКОСОК за нулева толеранто за подобно поведение. Резултатът ще бъде конкретен план за действие, по което изпълнение, по чието изпълнение ЕКОСОК ще ни информира. С това приключвам и приканвам колегите, докладчици в сянка да направят своите изказвания. След това ще чуем господин Гойлард. Председателката благодаря. Сега първо ще дам думата на Изабел, докладчик в Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за присъствието на господин Гулард. Съжаляваме, че генералният секретар не може да присъства по здравословни причини. Няма да повтарям казаното. Ние внимателно следихме допълнителния документ, който съдържа становището на парламента. Имам няколко въпроса, свързани с освобождаването от отговорността. Ще изпратя моите коментари в писмен вид, ако е възможно, за да получа, ако е възможно, в най-скоро време отговор. Какво е сегашното положение на господин Кравчек като председател на група 1 и с кандидатурата му за председател на ЕКОСОК, какви действия са предприяти по препоръките на ОЛАВ, дали някакви действия са предприяти в първа група за замяна на господин Кравчек и за отегляне на кандидатурата му за председател на комитета. Какви ще бъдат мерките, които ще предприеме комисията, ако не бъде внесена нова кандидатура преди да настъпи момента за провеждане на изборите за председател? Освен това, какви мерки се предприемат, за да се подпомогнат пострадалите служители? През юли 2018 бях внесени редица жалби за тормоз от страна на господин Кравчек, председател на група 1. Бяха получени отговори, бяха представени на Олаф Всички разполагат само с по минута и половина, казва председателката. Затова ви моля да бъдете по-кратка, Изабел. Да, проблема е, че имам доста въпроси. Затова ви казах в началото, че ще ги оставя за по-нататък, ще ги представя в писмен вид. защо комитета не е предоставила информация на ОЛАФ до ноември 2019, т.е. една година по-късно, след като е поискана информацията. Дали е поета някаква отговорност по този случай от страна на председателя на група 1 относно санкциите? Предвижда ли се да бъдат предприяти някакви дисциплинарни мерки, след като се вижда, че сегашните правила очевидно не са достатъчни. Освен това, направени ли са нужните консултации с правната служба? Как ще се гарантира в бъдеще провеждането на консултации с правната служба в подобни случаи. Ние искаме вече от година от комитета да приложи кодекста за поведение на членовете на ЕКОСОК. Ще изпратя моите въпроси, които са много повече в писмен вид. по време на заседанията нямаме възможност за 30-минутни слотове за въпроси и след това 30-минутни слотове за отговори. Просто нямаме това време. Затова ви моля своевременно да изпратите въпросите си на економическия и социален комитет. Членът на група в този комитет не е длъжностно лице на Европейския съюз. Той ще бъде страна, обвиняем по съдебно производство, което ще се образува, след което ще се установи дали е виновен или не. А по въпроса за това дали следва да се прилагат дисциплинарни процедури и спрямо работещи в ЕКОСОК. В момента не мога да ви отговоря на този въпрос, но нека се запознаем с преписките на Олаф в навечерието на следващото освобождаване от отговорност. Така ще имаме обективна база за вземането на по-добри решения. Това би бил според мен един много интелигентен альтернативен подход. Моля непосредствено да се обърнете с въпросите си към економическия и социален комитет Изабел. Моля да го направите и преди заседанията, защото по време на заседанията нямаме време. Господин комисар, добре дошъл. Вие ще си изкажете последващата точка. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да приветствам това досие, също осъзнаването на фактите и предприятията инициатива от Економическия и социален комитет за борба срещу всякакви форми на тормоз. Олаф изготви доклад по тези случаи на тормоз. Също се посочва, че въпросът ще бъде отнесен до белгийското правосъдие но аз си поставям някои въпроси относно сегашната позиция, бъдещата позиция на въпросното лице по това досие, както се видя и от публикациите в печата вчера. Вчера имаше една статия в пресата, която представя едно обезпокоително състояние. ЕКОСОК на 9 юни е приел своето решение. Съгласно информацията, която е публикувана вчера, лицето да продължи да изпълнява функциите си, въпреки това, което е решено от бюрото на Економическия и социален комитет. Така че аз имам редица въпроси, както моята колежка що се отнася до освобождаването отговорност за 2018 е необходимо преди това да се отговори на множество въпроси с взетите решения. Как е реагирало лицето, начина по който той продължава, изглежда да бъде единствения кандидат за председател на економическия и социален комитет – дали ще бъде открита отново процедурата. Тоест има редица въпроси, освен решенията взети вече от ЕКОСОК, е необходимо да се разбере дали тези решения са били приложени. Изглежда, че не са, но аз съм готов да чуя противно мнение дали Економическия и социален комитет може да ни каже какво точно е настоящото ситуация. Във вчерашната публикация се говори за хаос. За хаос в институцията. Аз не съм в състояние за това днес да се съглася с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕКОСОК за 2018. Благодаря ви, Оливие. Всички зададохте правилните въпроси. Трудна е ситуацията, трудно е да си отговорим на въпроса как да подходим, тъй като не отговаряме по въпроси свързани с турмоза, а по въпроси свързани с финансови аспекти и с редовността на разходите в една такава институция. Йоахим Кус. Благодаря, госпожо председател. Ако има нещо, което е ясно по този въпрос, то е, че нищо не е ясно. Мога да съм съвсем кратък. Препоръчвам да последваме препоръката на госпожа председателката, да се опитаме да намерим отговор на всички все още неизяснени въпроси през есента. Всичко останало в момента би било просто работа на сляпо. Благодаря ви за свършената до тук работа, но този процес все още в никакъв случай не е приключил. Трябва да изчакаме, докато има повече яснота. Председателката ще трябва да вземем решението в кратък срок. Разполагаме с нова информация. Трябва да видим как да подходим към нея. Моля всички политически групи да помислят по въпроса за това дали смятат, че на базата на пропуски, предполагаемо включително и по отношение на разходите, следва да откажем освобождаването на отговорност. Имаме време единствено до 8 септември. Или пък може да освободим за сега от отговорност, но последващата процедура за освобождаване от отговорност отново да поставим на дневен ред тези въпроси. Моля да обсъдите този въпрос, да го обмислите с докладчиците си. За съжаление, сроковете са изключително кратки. Това не зависи от мен, обославя се от техническите процедури. Повече от ясно е обаче, каквото и да решим в крайна сметка, че ще трябва да продължим работа по този въпрос. Никола Спек, благодаря. Първоначално възнамерявах да поздравя Бюрото на економическия и социален комитет за това, че господин Кравчик ще се оттегли от постовете си и ще оттегли кандидатурата си за председател на комитета не може председателят на групата работодатели в Економическия и социален комитет да е замесен в няколко случая на неправомерно поведение, нарушения и турмоз. Но наскоро получената информация показва, че господин Кравчик отказва да се оттегли, въпреки че белгийските компетентни органи водят следствие срещу него. Това означава, че ще трябва да откажем освобождаване от отговорност на комитета. Господин Кравчик продължава продължава да управлява служители в комитета, продължава да е кандидата за поста председател на Економическия и социален комитет. Освен това и следствен поради което групата на зелените не може да освободи от отговорност економическия и социален комитет. Председателката няма колега от ГУЕ, който да се изкаже, затова давам думата на господин Гияр, директор на отдел човешки ресурси и финанси. Моля да бъдете кратък. Ще ви изпратим въпроси в писмен отговор, на които ви моля да ни отговорите. На 1 октомври трябва да вземем решението си. Срокът за внасяне на измененията е до 10 септември. При всички положения ще можем да обсъдим въпроса с освобождаването от отговорност на комитета в периода до началото на октомври. Но би било много добре, ако можете да отговорите на въпросите ни до 8-10 септември. Имате думата, господин Диар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика, благодаря също така и на колегите ви депутати, които се изказаха. Действително ще бъда кратка кратък. С удоволствие ще отговорим в писмена форма на въпросите, които ще ни изпратите. А сега ще се спра само върху основните моменти. Ще се опитам да дам съдържателни отговори на поставените въпроси. Цитирахте публикация в пресата от вчера Мога само да ви призова да прочетете изявлението на председателя на Економическия и социален комитет ЕКОСОК, което бе публикувано днес от същата медия. Това бе негово изявление в отговор на публикацията, която цитирахте. В това изявление ще видите, че се съдържат вече отговори на някои от въпросите ви. Какво предприехме след като Олаф излезе с доклада си? Предприехме редица категорични мерки в пълно съзвучие с вътрешните правила на ЕКОСОК. Освен това, действията ни бяха насочени към подпомагане и закрила на жертвите. Изискахме също така от Олаф да предприеме мащабни действия за предотвратяването на подобни нарушения в бъдеще, както и за да спази задължението си за дължима грижа спрямо служителите. Информирахме също така и белгийските власти, така че да могат да образуват разследване. Информирахме и всички останали европейски органи и институции, като съвета, комисията, омбудсмана, ОЛАФ и естествено парламента в съзвучие с задължението ни за сътрудничество с тези органи и институции. Освен това, направихме също така и задълбочена оценка и преоценка на рамката за предотвратяване на турмоз. А що се отнася до решението на бюрото от 9 юни, което цитираха няколко депутати, Нека изтъкна, че това решение бе изцяло и надлежно приложено от ЕКОСОК. В ЕКОСОК не цари хаос, мога да ви уверя в това, в качеството си на ръководител на отдел служебни ресурси в комитета. Мога също да ви уверя, че въпросният член на комитета е изцяло освободен от всички свои длъжности, свързани с управлението и администрирането на служители. Част от тези задължения бяха поети от генералния секретар, а друга част от мен. Още веднъж мога само да ви призова да прочетете изявлението на председателя на Економическия и социален комитет. Той е публикувано днес в пресата. Мога и да ви го изпратя допълнително. На 15 юни на пленарната си сесия комитетът също така реши да снеме имунитета на въпросния член реши също така да предостави и правна помощ на бившия член на три, извинете, от жертвите сред служителите на комитета. А що се отнася до настоящата ситуация, нека ви припомня, че Членовете на Економическия и социален комитет се номинират от съответните държави членки и официално се назначават от съвета. Това е процес, върху който ЕКОСОК няма никакво влияние. Нямаме правомощия във връзка с тази процедура. Много е важно също така да сме наясно, че окончателното решение за избирането на председателя на ЕКОСОК се взима на пленарната сесия на комитета. А що се отнася до въпросния ръководен служител, той продължава да е член на Економическия и социален комитет, както и член на бюрото. Това е нещо, върху което нямаме никакъв контрол. В изявлението на нашия председател се упоменава също така, че има и друг член на економическия и социален комитет, който се е кандидатирал за председател на комитета, така че има поне още един кандидат към момента. Ще следим развитието на нещата тук. Няма да мога да отговоря подробно на всички въпроси, зададени от докладчиците в Сянка днес. С удоволствие, както казах, ще отговоря на тези въпроси в писмена форма. Нека в заключение кажа, че ние сме убедени, че ЕКОСОК е предприел всички необходими мерки, за да се справи с този случай. За пореден път е демонстрирал и ангажираността, с която ще продължи да работи за нулева търпимост към турмоза. Председателката, благодаря ви за участието в днешното ни заседание. Благодаря, че участвахте в дискусията. Ще ви изпратим въпросите си в писмена форма. Благодаря ви и накрая ще дам думата на Томаш Ждеховски. Томаш, на линия ли си за няколко заключителни думи? Благодаря, госпожо председател. Няма звук. We cannot hear you. Председателката, не те чуваме. Now you hear me. Сега чувате ли ме? Чудесно. Благодаря ви. Наистина се радвам и се гордея, че работя с толкова добри докладчици в Сянка. Много се радвам, че зададоха многобройни въпроси и че работят активно по този случай. Надявам се, че ще продължим разискванията с економическия и социален комитет по този и по много други въпроси, които са наистина от значение за освобождаването от отговорност. Господин Гияр, е напълно прав по много въпроси, като например, че има редица аспекти, върху които ЕКОСОК не може да влияе. но е добре, че действате в условия на пълна прозрачност и че сте готови да отговорите на въпросите ни. Нека продължим тези важни дискусии с вас. Крайният срок за внасене на изменения е понеделник, 10 септември 2020 година. Ще гласуваме и по двата текста на 1 октомври 2020 година. Благодаря ви, госпожо председател. Всичко хубаво на колегите в Брюксел. Бъдете здрави. Председателката, благодаря. Може ли да помоля колегите до утре да ни изпратят въпросите си? за да можем да ги препратим по-нататък. Така ще може колкото се може по-бързо те да достигнат до ЕКОСОК. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Приветствам с добре дошъл комисар Хан, добре дошъл Йоханес, добре дошъл и на господин генерален директор Ителе. Някъде тук беше в залата. Ето го, тук е. Не мога да ви разпозная заради маските. Добре е дошъл и на Ян Мулдер от надзорния комитет на ОЛАФ, който е свързан с нас дистанционно. Дължа му едно обаждане. Обещава му, че ще му се обадя. Но последния път, когато му се обадих, паднах от колелото си и се нараних. Това, разбира се, няма нищо общо с Ян. Той не е виновен. Няколко встъпителни думи. Става дума за реорганизация на ОЛАФ – за нас Комисията по бюджетен контрол ОЛАФ е институция от изключително голямо значение. За съжаление, към момента съветът продължава да се съпротивлява на това на Олаф да се предоставят нови, важни и много широки правомощия за разследване. Държавите членки традиционно не желаят да предоставят на Олаф достъп до информация за банкови сметки, информация от която службата се нуждае. Мога само да уверя генералния директор на ОЛАФ, че ние категорично подкрепяме службата. ОЛАФ може да работи ефикасно единствено и само ако разполага с необходимите компетенции, възможности за разследване на базата на улики. Но по тези улики може да се работи ефикасно единствено и само ако има достъп до информация за съответните банкови сметки. Ако човек може да проследи потока на парите, то постепенно може и да постигне напредък по разследването. Господин комисар, за мен е много важно комисията също категорично да подкрепи Олаф, най-вече по въпроса за предстоящите съкръщения на персонала. Тези щатни бройки предстои да бъдат прехвърлени към Европейската прокуратура. Но не може и едната и другата институция да не разполагат с достатъчен пер персонал. Така няма да имаме служители там, където се нуждаем от тях. Затова още веднъж ви призовавам, господин комисар, да работите за това да не се съкратят щатните бройки в ОЛАФ. Тъй като като се има предвид натовареността на службата към момента, подобни съкръщения в никакъв случай не биха били основателни. Добавям нещо и на английски. Сред нас е и представител на Централния комитет за персонала на Европейската комисия. Това е господин Кристиано Себастияни. Добре дошъл сте да вземете думата винаги, когато желаете, особено когато има въпроси пряко свързани с персонала. ГД Човешки ресурси също е представена днес в лицето на господин Матиас Виле също сте добре дошъл да взимате думата, когато желаете. Мога ли сега да дам думата на комисар Хан? Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, искам да ви уверя, че ние ще направим всичко по силите ни, за да защитим европейския интерес. Е, това се отнася е, до това да имаме силна служба е, ОЛАФ, както и Европейска прокуратура. Те трябва да имат нужните човешки ресурси. Ние сме в разгара на преговорите по МФР, за това ще видим какъв ще е изхода. Днес аз съм тук при вас, за да говоря за неодавнащата реорганизация на службата за борба с измамите ОЛАФ, които влязоха в сила на 16 юни 2020 следващата година. Предизвикателствата пред Европа се променят с времето. Ние също се променяме. Е, знаем какво се случи тази година, като имаме предвид нови предизвикателства, които, за съжаление, няма скоро да бъдат преодолени. Европейската комисия трябва да се адаптира бързо, що се отнася до вътрешната организация ние а, трябва да имаме съгласувани ресурси, които да отговарят на политическите и оперативни приоритети, което изисква да се извършат нужните промени. Затова комисията използва своите правомощия, за да реорганизира генералните дирекции там, където е необходимо, в съответствие с насоките за организационните им структури. Реорганизацията на ОЛАФ беше резултат от един дълъг, широко фатен процес в рамките на ОЛАФ с участието на заинтересовани страни. Цяла година беше посветена за това. Следваше се стандартната процедура. Бяха извършени консултации с Генералната дирекция по човешките ресурси, която се занимава с процедурите за вземане на решения, отнасящи се до изменението на организационната структура в тясно сътрудничество с Генералния секретариат и други съответни екипи. На 20 май беше одобрена новата организационна структура и тя влезе в сила в средата на юни. Това съответства на прерогативите на комисията, както е в другите администрации, така че няма нищо тайно. Разбира се, работата на комисията ще продължи да бъде обект на контрол от страна на Европейският парламент, който има такива надзорни функции. Европейската комисия има задължението да докладва пред парламента регулярно за своята дейност. Що се отнася до ОЛАФ, парламентът може да участва като наблюдател в консултативния комитет по назначенията за назначението на новосъздадения пост заместник генерален секретар на ОЛАВ като част от тази реорганизация. Целта на най-новата реорганизация на ОЛАВ е да се максимализират ефикасността на службата, както в генералната дирекция на, като генерална дирекция на комисията. Разбира се, ресурсите на ОЛАВ, както споменахте току-що, госпожо председател, са ограничени. Затова трябва ефикасно да се правят разходите, което изисква също промяна в организационната структура. Олаф се подготвя за справяне с новите предизвикателства в борбата срещу измамите, да се адаптира към новите политически приоритети на комисията фон дер Лайн, да прилага стратегията на Комисията да борба с измамите, както и да си сътрудничи ефикасно с Европейската прокуратура. Генералният директор на ОЛАФ Вили Итала след малко ще представи подробна информация. Ще каже какво се променя в структурата на службата, как това ще се отрази върху подобряването на ефикасността й. Тази реорганизация беше своевременна ние сме, се подготвяме да инвестираме безпредседентни фондове в економическото възстановяване на Европа. За това трябва да се защитят адекватно парите на европейските данокоплаци. Обеден съм, че с новата си е структура ОЛАФ е напълно съоръжен с нужните ресурси, за да, изпълни своя мандат в защита на бюджета на Европейския съюз, дори още по-ефикасно чрез своята разследваща дейност. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Господин генерален директор, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да ви благодаря, че ме поканихте днес да представя новата организационна структура на ОЛАФ, която влезе в сила на 16 юни 2020 година. Днес аз ще говоря за това в какъв контекст беше осъществена реорганизацията, какви са основните промени в структурата ни и да обясня защо те подсилват ОЛАФ в бъдеще. И така защо извършихме реорганизацията. Както всички знаете, Олаф разследва измами срещу бюджета, в бюджета на Европейския съюз, както от страната на приходите, така и от страната на разходите, както и сериозни нарушения от страна на служители, длъжностни лица на Европейския съюз и на институциите. И това е от самото начало на създаването на службата през 1999 година. Ние непрекъснато доразвивахме нашата дейност. Измамниците бързо се учат, те са много изобретателни. ефикасното защитаване на бюджета на Европейския съюз означава непрекъснато да адаптираме нашите експертни познания и инструменти за справяне с все по-сложни схеми за измами. Също как се инвестират колективните средства за различни цели в съответствие с потребностите и приоритетите на Съюза. За разследваща служба като нашата, която следва движението на парите, това означава да променим при нужда акцента в дейността ни. Както всяка друга организация, ние се учим от собствения си опит, ние инвестираме средства в набелязването на онези места, където е необходимо да се извърши подобрение. Това често изисква реорганизации, така както и в други служби на комисията. До сега през последните 20 години от създаването на ОЛАФ имаше 8 такива реорганизации на службата. Всяка от тях имаше определени цели и отговаряше на контекста, в който към съответния момент действаше службата. През юни ние реорганизирахме службата с три конкретни цели. На първо място Олаф да бъде пригоден за бъдещето това означава на първо място да се гарантира ефикасно сътрудничество с Европейската прокуратура, която ще задейства в рамките на настоящата година за цялостна закрила на финансовите интереси на Съюза е необходимо да има тясно сътрудничество между нашите служби. И това е изключително важно. На второ място, Адаптирането на работата на службата към новите политически приоритети на комисията фон дер Лайн. Ние насочваме вниманието върху борбата срещу екологични и хранителни измами, засилване на митническия съюз и също спазване на механизма за върховенство на закона във връзка с следващата многодишна финансова рамка на Съюза. На трето място, подготвяне на ОЛАФ за справяне с новите предизвикателства и тенденции в борбата срещу измамите, включително нови видове измами, които могат да се появят в новите, контекста на новите приоритети за финансиране на Европейския съюз, като се прилага стратегията на Комисията за борба с измамите. Реорганизацията дава възможност да се подобри ефикасността на службата, както на независимите разследвания, така и за разкриването на измами и в качеството и на служба на комисията, отговаряща за предотвратяване на измамите. Реорганизацията подготвя почвата за това службата да стане по-гъвкава. Откакто аз поех поста генерален директор на ОЛАФ през август 2018 година, Бях силно впечатлен от ангажираността на служителите и резултатите, които постигнахме. времено виждам, че някои от аспектите на нашата дейност не ни позволяват изцяло да се възползваме от потенциала на ОЛАФ. От самото начало основен аспект на процеса на реорганизация беше консултация с служителите на ОЛАФ. Ние организирахме семинар с служителите през май 2019 година, който ни позволи да обсъдим основните пречки, предизвикателства, както и възможностите пред персонала, що се отнася до днешната работа на ОЛАФ и как ОЛАФ може да стане по-ефикасна като служба. Много вътрешни дискусии бяха проведени в последствие. Срещнах се с всички служители, както на ниво а, отдели, така и на други форуми. Заедно ние искахме да оформим облика на един нов Олаф, който да отговаря на предизвикателствата и на очакванията на европейските данакоплатци. И мисля, че постигнахме тази цел. Основните заключения от моите разговори с служителите са, че е необходимо да се подобри съгласуваността и координацията с други сходни звена. Виждате на екрана новата ни органиграма. Накратко ще ви запозная с основните промени, които осъществихме с цел да се подобри работата ни. Както виждате от новата органиграма, всички политически звена сега са по-тясно свързани с разследващите звена. Това вече има положителен ефект към сътрудничество, подобряване на сътрудничеството и подсилване на някои от функциите за цялостно разкриване и превенция на измамите. Това ни позволява да се възползваме в пълна степен от хибридният ни статут, който включва както разследвания, така и политика за борба с измамите. Те са много важни функции на ОЛАФ. Новите дирекции за разходите, приходите и международните операции – Центъра за познание в областта на борбата с измамите, както и звеното по общи въпроси, както и създаването на нова длъжност заместник генерален директор ще допринесе за работата между различните звена, също ще доведе до постигане на по голяма ефективност в работата на звената. Комуникациите бяха включени в моя ресор, така се осигурява по-тясна връзка с заинтересованите страни и по-съгласувано комуникиране с гражданите, с пресата и с другите институции и органи на Съюза. Освен това, е, ние създадохме специална група за наблюдението, е, за да се оптимизира и централизира работата по мониторинга, е, мониторинга на ОЛАФ, на съдебните препоръки. Това е въпрос, който многократно беше постиган, повдиган от парламента, както и от Сметната палата. Тази специална работна група ще събира информация за изпълнението на всички препоръки на ОЛАФ и ще анализира резултатите, за да видим по какъв начин нашите резултати дават конкретни плодове. Реорганизацията се отнася не само до подобряване на работата. Новата структура на ОЛАФ цели да подготви службата за новите приоритети, за новият пейзаж в борбата с измамите, който е свързан с създаването на Европейската прокуратура и с прилагането на стратегията на Комисията за борба с измамите, която беше прията миналата година. Нашата органиграма разкрива някои ключови елементи, които трябва да бъдат отчетени. Всички държави членки, за съжаление, не очакват в Европейската прокуратура. Ние ще продължим да извършваме разследвания в тези страни, като ОЛАФ, в тези държави, както го правим и до сега. А в други случаи ние ще работим като допълваща служба или съвместно с Европейската прокуратура. От самото начало ние създадохме служба за връзка с Европейската прокуратура в Люксембург, тъй като в Люксембург са седалищата на Европейската сметна палата, на Съда на Европейския съюз, някои от службите на парламента и комисията. За това е важно да имаме свои представители на ОЛАФ там. И накрая, ние трябва да имаме предвид, че службата трябва да пригоди своята разследваща дейност към новите предизвикателства, свързани с зелената сделка, стратегията от фермата до трапезата и други финансирани от Съюза области. Това а, изисква допълнителен персонал. А, имаше доста шумни инциденти, свързани а, с мляко на прах с изтекал срок, също скандала с конското месо. Това изисква бърза реакция и разследване в интерес на защита на здравето на европейските граждани. Сега имаме отделно звено за разследване на незаконна търговия, здраве и околна среда. Ние успешно сме разследвали подобни случаи в миналото. Новото звено ще продължи да работи в тази насока, но по по-централизиран начин, на базата на опита в разследването на сложни трансгранични случаи и извършването използването на аналитични и криминологични умения, с които ОЛАФ разполага. И така, ние вече виждаме конкретни резултати, свързани с справяне с неочакваните предизвикателства, свързани с COVID-19, защото беше поставен под риск здравето на европейските граждани чрез внос на фалшиви маски, медицински устройства. За да помогнем на служителите от ОЛАФ с тези промени, ние предвиждаме обучения в допълнение от тези, които осигуряваме за новопостъпилите служители. Реорганизацията на ОЛАФ също ще изисква специфично обучение по процедури за разследвания, както и насоки, свързани с справянето с промени и преход. Накратко, съгласно новата структура, ОЛАФ ще бъде в състояние да, защита, да защитава по-ефикасно бюджета на Европейския съюз да осъществява по-добре своята разследваща и превентивна дейност. Ние ще бъдем в още по-силна позиция да засилим сътрудничеството с ключови партньори, особено с Европейската прокуратура, без да забравяме за Европол, за Евроюст, националните органи. Ние вярваме, че нашите партньори ще допринесат също за укрепване на сътрудничеството с нас. Използвайки цялостния потенциал на нашата организация, ние също обръщаме внимание на ресурсите. Знаете, че ОЛАФ ще загуби 45 позиции след създаването на Европейската прокуратура, въпреки че няма да намали работата ни през едните години. Затова нека в заключение да благодаря на Комисията по бюджетен контрол и най-вече на председателката и госпожа Холмайер за това, че обръща внимание на този важен въпрос и призива, който многократно сте отправили и в резолюции относно защитата на финансовите интереси на Съюза, че ОЛАФ трябва да бъде ресурсно обезпечен. Благодаря ви за вниманието. Сърдечна благодарност, уважаеми господин генерален директор. Очакваме включване на господин Ян Молдър, е, който е председател на консултативния съвет. Е, Ян, чуваме ли се? Да, разбирам, че сте на линия. Чудесно. Госпожо председател, първо сърдечна благодарност за възможността надзорния съвет на Олаф да се изкажа. Искам да кажа, че от самото начало сме информирали генералния директор, бяхме информирали за намерението на генералния директор. Е, ние провеждаме множество такива заседания като надзорен съвет и винаги сме в течение не виждаме причини а, да възразяваме с оглед на ЕПО и новото развитие. момента за реорганизация е уместен. Ние смятаме, че новия генерален директор трябва да има комфортна структура, за да изпълнява своите задачи. За това ние нямаме възражения по отношение изпълнението на тези намерения. Надявам се, че всичко ще върви добре, но разбира се, само бъдещето ще покаже дали това ще стане факт нямаме причини да се съмняваме в добрите шансове. Това от мен и от надзорния съвет на ОЛАФ по обсъждания въпрос. Благодаря. Are you still there? Още ли се чуваме, пита оратора, но вече връзката е очевидно прекъсната. Господин Марешан. Маринеско, извинявам се. Лива Мариан, ту аз das Мариан, слушаме те, казва председателката. Взе думата и избяга. Така ли става с Мариан? Очакваме е, твоето изказване hoffe, es lag nicht an mir. Надявам се, не побягна от мен все пак. Ето. имаме, имам нужда от задействане на на, да, да мога да се включа. Но сега вече сериозно благодаря за възможността да взема думата. Господин Итела, надявам се, че тази реорганизация ще подпомогне до голяма степен ефективността на вашата дейност. Мисля, е, че работата по регламента за уреждане, а приемането на регламента за взаимоотношенията между ОЛАФ и ЕПО ще подпомогне вашата дейност. Смятам, че по този въпрос парламента има много разумни предложения и се надявам, че ще успеем да ги разгледаме не само по отношение на тези засягащи държавите членки, но и онези, които се отнасят до Олаф, макар че Олаф не винаги се радва на нашите предложения. Надявам се, че вие ще подкрепите работата по този регламент, защото тя далеч не е приключила за момента съвета не е приключил своята работа. И както каза господин Мулдър, смятаме, че тази реорганизация ще покаже доколко е полезна за дейността на ОЛА в бъдеще, защото дейността на вашата организация би трябвало да бъде оценявана в е, по броя разрешени случаи, но също и за, превен... с оглед на превентивната ви дейност, защото под, за да спестим европейски пари, винаги е по-добре да предотвратим измамите, така че средствата да бъдат използвани в полза на гражданите. Ще ми се да видя повече рад работа в посока на превенция. Иначе мога да кажа, че изразяваме надежда, че ще се срещнем скоро, за да приключим дейността по взаимоотношенията ОЛАФ и ЕПО. Искрено се надявам, че това взаимодействие ще подпомогне девността и ви председателката. Благодаря, Мариан. Благодаря изрично, Мариан, за твоята работа като докладчик по новия регламент за ОЛАВ. Благодаря и за госпожа Киничи, която е заедно с Мишел и докладчик Сянка. Те работиха много активно и искрено се надявам, че ще накараме съвета да спази сроковете. Благодаря на съвета на Олаф и на комисията. Сега да се надяваме, че Катерина Киничи ще ни се обади от Сицилия. Катерина? Чуваме ли се? Си, президенте, ми... Да, госпожо председател. Председателката, чудесно, чуваме ви. Госпожа Киничи, чудесно, благодаря госпожо председател. За мен наистина е удоволствие отново да те видя, колега и да приветствам и колегите ни, докладчиците в Сянка и други, макар и от разстояние. Да се надяваме, че скоро ще се срещнем отново на живо. Искам наистина да благодаря на комисар Хан и на господин Ителе за представенията им. Както изтъкна и ти, скъпа Моника, и аз съм твърдо убедена, че за да се борим ефикасно срещу измамите в ущърп на бюджета на Съюза и срещу корупцията, трябва постоянно да приспособяваме процесите, да преразглеждаме ресурсите, с които разполагат ОЛАФ и други структури, работещи в тази област. Във връзка с това са важни промените в органиграмата на ОЛАФ. Важни са и промените в регламента, по който работихме през изминалите месеци. Благодаря на докладчиците в Сянка, които работиха заедно с мен. Важно е да се разширят компетенциите на ОЛАФ. Важно е също така да има и правилна координация между ОЛАФ и ЕПО, Европейската прокуратура, за да можем и да се борим срещу рисковете, на които са изложени финансовите интереси на Европейския съюз, рисковете от неправомерни действия. Съгласна съм с господин Ителе за това, че е важно в това отношение обучението. Важна е също така и координацията с държавите членки, които ще членуват в ЕПО. Важно е да се координираме и с онези държави, които няма да членуват в Европейската прокуратура. Набързо искам да задам няколко въпроса, за да получи допълнителна информация. Интересувам се от темата, тъй като наистина съм убедена, че е значима работата на ОЛАФ бе създаден експертен център, например, за борба срещу измамите, който ще събира данни и ще прави анализи по отношение на борбата срещу измамите. Ще извършва също така и проучвания. Знаем, че в близко бъдеще по Фонда за възстановяване държавите членки ще разполагат с важен източник за финансиране и инвестиции с цел излизане от кризата, която се отрази изключително тежко на всички държави членки. Това е кризата свързана с пандемията от от COVID-19. В моята страна специализираният прокурор за борба срещу мафията и тероризма заяви, че има риск от намеса и от страна на престъпни организации, които могат да се възползват от финансирането по този фонд. Взели ли сте предвид и този аспект, именно риска свързан с намесата от страна на престъпни организации? Тези организации могат да извършват измами при финансирането по този фонд и при използването на средствата по него. Що се отнася до Европейската прокуратура, която предстои до края на ноември да встъпи в длъжност, то повече от ясно е, че тя ще има нужда от съдействие от страна на ОЛАФ, когато образува разследвания. Ще се нуждае от подкрепата на ОЛАФ и по време на работата си по-нататък. Много е важно във връзка с това, че е установено бюро за връзка в Люксембург. Така ще се установят надлежно отношения с Европейската прокуратура. Важно е също така да има и договорености за съвместната работа между ОЛАФ и Европейската прокуратура. В рамките на реорганизацията на ОЛАФ, един важен процес, мислили ли сте за координация между госпожа Кьовеши, европейския прокурор и вашите структури, за да се установят секторите, в които са изложени на по-голям риск от измами и на по-голям риск от намеса от страна на престъпните организации. И накрая няколко заключителни думи. Биха ли могли гостите ни да ни дадат допълнителна информация за координацията с държавите членки и за създаването на полезно взаимодействие. Това е изключително важно с оглед на по-ефикасната борба срещу корупцията и измамите. Благодаря на гостите ни, благодаря и на госпожа председателя ни за възможността да обсъдим този важен процес на реорганизация на ОЛАФ. Благодаря ви още веднъж. Рина. Благодаря от сърце, Катерин. В отсъствието на Мартина Длабайова ще чуем Катин Чех. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на господин Атала за направената презентация. Съвсем накратко искам да и е, споделя казаното от госпожа Холмайер, че в това трудно време бюджетът на ОЛАФ е подложен на съкрашение. Ако господин Хан беше останал с нас, щях да го призова лично да направи всичко необходимо да се опита да запази е, капацитета на тази контролна организация, защото, както каза и госпожа Каничи, Комисията предвижда добри възможности на други места, но парите, които комисията предлага като допълнителни средства, трябва да отидат по предназначение. Олаф е една такава цел. Въпроси към господин Нитала. Смятате ли, че преструктурирането ще подобри капацитета на Олаф, е, за да обърне особено внимание на страните не членки на ЕПО, които може би съставляват по-голям бъдещ и риск за финансови измами. Имате ли по-специално виждане за тези държави? Освен това, как представеното преструктуриране ще подобри подбора на разглежданите случаи. Предвиждате ли промяна в процедурата и ще доведе ли това до ускоряване на разследването? Какво ще, как ще се повлияе? Така или иначе се ви желая успех и искам да ви уверя, че нашата комисия остава и в бъдеще добър и лоялен партньор, ваш и на вашите колеги. Сега виждам, че и Мишел Риваси се включва. Мишел, ще се чуем ли? Надявам се да нямаме технически проблеми. Celui-là, Voilà. Ouais, ouais, maintenant. Oui. Чуваме ли? Да, да, става. Здравейте всички уважаеми колеги. Благодаря господин Атала за направената презентация. Аз искам да ви попитам нещо, защото горещо подкрепям и Олаф и до усилията на колегата ни Маринеска. Нищо не чухме от вас относно за ролята на контролерите. Знаете, че ние поискахме независими проверители, говоря за парламента. И тези проверяващи ще имат а, административна функция в и ще бъдат подчинени на надзорния комитет. Та въпросът ми е как ще, какво ще бъде тяхното място. Второ, вие имате правомощия, коя, което, които обхващат и всичко, което е свързано и с безопасността на храните и измамата в тази област. Т.е. това са допълнителни а, задачи. Как ще се справите с тях? И освен това, а, механизма за третиране на сигнали и жалби, защото за да оценим работата ви, трябва да сме наясно колко сигнала са проследени и въпросът ми е също към господин Мулдър. Можем ли да, да знаем и броя на сигналите? Е, за нас е важно да имаме точния брой на подадените сигнали и разгледаните е, жалби е, в областта на корупцията за да се свърши, да постигнем това, ние трябва да имаме данни. Не говоря за самите досиета, но брой оплаквания или подадени сигнали, брой разгледани и процент на тези посветени на корупцията. Мисля, че това е важно за наш председателката. Благодаря на Мишел, а сега ретрисавам. А господин Кус, много моля, бъдете кратки, времето няма да ни стигне. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Итала за направеното представене. Искам просто да ползвам възможността да припомня а, всички участващи да припомня кой беше предшественика на господин Итала. Може би онлайн някой си спомня, но ето Моника казва, че си спомня нашата председателка. Станахме двама. Искам просто да кажа едно. Използвайте тази възможност е, и тук искам да благодаря на господин Итала и много внимавам какво ще кажа сега, за да не сбъркам. Много ви благодаря, че връщате на дейността на Олаф към нормалността към нормалното. Знаете за какво говоря. А сега въпроса ми с новата организация как според вас кои според вас са основните затруднения, може би поради организацията, може би не непременно свързани с организацията от по-общо естество. Мисля, че за членовете на Комисията за бюджетен контрол ще бъде полезно да чуем какви са вашите очаквания за бъдещите предизвикателства пред вашата дейност. Председателката господин Кус, благодаря и аз искам да подхвана от тук що казаното. Мисля, че този е, порядък е новия проблем, когато е, започнахте преструктурирането, не сте знаели, че ще имате нов бюджет и фонда за възстановяване. Очаквате ли при това 70% увеличение Мислите ли, че ще се справите? Ще имаме ли 70% възвръщаемост? Как въобще ще работите? Това ни притеснява и много искаме е, тези сериозни средства да намерят и качествено отражение в работата ви. Давам думата и на още едно изказване. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Комитета по персонала на комисията. Искам да кажа, че това са сериозни промени. Олаф обикновено не се вслушва в комитета за персонала и това води до сериозни последствия, защото се чува, че екипът на а, Олаф а, не, не работи при желаните условия. Колегите не заслужават това, за това смятаме, че казаното от вас ще бъде пример за всички колеги. Дано тази процедура да се наложи в бъдеще. Е, ние бяхме изправени пред промени, през които не, не ни информираха. Нямаше дискусия, имаше конфронтация. Е, така че смятаме, че е, това ще помогне на колегите. Разбирам, че в момента е трудно да се види резултата от това начинание. Но ние след няколко седмици ще организираме проучване на задоволството сред вашите служители. Ще научите резултатите. Две неща са ясни, че в момента липсва пълна яснота за, за отношението между Олаф и Епо колегите от Олаф някак си имат усещането, че това не е решено и съществува опасност, че това ще доведе до маргинализиране на Олаф. Е, този това притеснение съществува. Освен това, това създаването на мини бюро с трима членове в Люксембург несъмнено е стъпка във вярна посока. Надявам се на добро сътрудничество. Второ, ресурсите за колегите от ОЛАФ. Задачата нараства, се разраства отговорността но не и средствата. Е, искам да ползвам възможността да ви благодаря на вас, госпожо председател и на вашата комисия за всичко, което правите за борбата с тормоза е, присъствал съм на такива обсъждания в ЕКОСОК и искам изрично да ви подкрепя вие, Олаф и проверяващите сте тези, които би следвало да бъдете пионери на налагането на политика за борба с всякакви видове турмоз и нулева толерантност към него. Благодаря председателката, благодаря и на вас е, много ни е приятно да чуем похвални думи, но ние наистина сме убедени, че Олаф заслужава подкрепа. Малко ни е неприятно, че има държави членки, които се опитват да отслабят възможностите на Олаф е, а, и това понякога са онези държави, които имат най-голям интерес да дадат едно рамо на Олаф. Неприятно е, но ние не губим кураж. А сега да чуем госп... господин Матия Свил, генерален директор. Окей, okay, Итали, крик директор das Дали ще получи думата а, не, оказва се, че нямаме други изказвания. Господин е, Итала, всъщност идеята е да отговорите на въпроси, освен, че ви трябва още персонал. Но заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря и на всички за интересните и важни въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички всички, защото има сходни въпроси. Първо, плана за възстановяване. Това е огромно предизвикателство за всички ни, и включая Олаф. Не знаем кога ще започнем тази реорганизация все още, но мисля, че това, което предлагаме, е с поглед към бъдещето. Това е най-доброто, което можем да, да, може да ни помогне да се справим с предизвикателствата, защото сега сме много по гъвкави и този пакет за възстановяване ще даде възможност да укрепим доверата доверието на системите за контрол в държавите членки. Но се нуждаем и от контрол върху тези системи, от контрол като ОЛАФ. Ще се спра на няколко неща. Държавите членки трябва да носят, да носят отговорност, да събира и принужда да ни предоставя информация за крайния бенефициент, крайния получател на парите. Ако ние не знаем кой е там, няма да можем да раз, провеждаме разследване. Така че е важно след като парите стигнат държавите членки, те да предоставят пълна информация на разследващите органи. Що се отнася до въпроса за взаимодействието с ЕПО? Да, е, наистина да ежедневно работим е, да уточняване на работните условия в дух на сътрудничество разбираме, че имаме много допирни точки. За мен тук най-важното е прозрачния и открит обмен на информация. Това се отнася и за Евроюст и Европол. Ако не разширим обмена на информация, няма да бъдем достатъчно ефик- ефикасни. Каквато и организация да създадем, Нищо няма да постигнем, ако не вървим всички в една посока и обмена на информацията. Процедурата за подбор имаме само един колега, който се занимава. Той се справя много добре, но Що се отнася до ЕПО, е, надявам се, че сме добре подготвени. Сега за срока на проучване, на разследванията. За това е новия заместник генерален директор, за да следи е, сроковете, но всичко това опира до ресурсите и понякога като загубим 4-5 е, длъжности, може да имаме само един следовател, владеещ един определен език. И е, ще бъде много трудно е, да работим без човек, ако той е заед, да работим без човек, познаващ езика. Google Translate не върши винаги работа. Ето, това е конкретен пример за затруднения. За контролерите се попитахте и в отношенията им към със секретарията. Това, разбира се, е решение. А, това е решение компромис в тристранните разговори. Ще видим как ще се получи и тогава мога да кажа. Що се отнася до жалбите и сигналите, Миналата година имахме 8 жалби, предната година 7. И трябва да ви кажа, че броя не е голям. И така въведохме контролера по искане на комисията. Но ние сме едни от най-стриктно контролираните институции в световен мащаб. Ние имаме одит, вътрешен одит, одит от комисията вашата комисия, надзорния комитет, омбудсмана, е, и сега контролер, който наистина работи сериозно. Е, но аз ви разбирам, подобен орган, който упражнява контрол, трябва да, който разследва хората, трябва да бъде под, под контрол. Сега, що се отнася до бъдещите предизвикателства? Едното, за което искам да говоря, е взаимодействието с ЕПО, Европол и Евроюст. Изключително важно е наистина да имаме сериозен обмен на информация тук. За мен това е много важен въпрос и въпроса за мотивацията на персонала. Спомням си, че тук говорихме, е, че, когато говорихме за ЕПО, а, ставаше дума за това, а, как се, за, че, че бави материали за ЕПО. А тези хора работят денонощно. Но ако тръгнем да обсъждаме бройката на хората, това не ги мотивира. Така че ще бъда благодарен, ако продължите да ни подкрепяте като Олаф. Ще се радвам да мога да кажа на моите сътрудници, че тук давате единодушна подкрепа на нашия състав. Това е важно. След това 883 е сериозно предизвикателство. И аз оценявам високо работата на докладчиците и е, вашето участие, господи, госпожо председател. Постигнахме компромис. Сега никой не е напълно доволен, нито парламента, нито съвета, но това е компромис но ако парламента смята отново да постави въпроса за достъпа до банковите сметки, ако вие вземете решение в, в, със съвета, т.е да излезе в преамбюла този текст, че само националния административен орган може да предостави тази информация. Нека да обясня за един конкретен случай. В една държава членка, няма да кажа коя, но тази държава членка ни, ни дава достъп до банковите сметки. А в тази държава работят, действат криминални групировки. И е, по този начин се създава сигурно убежище за криминално проявени лица в е, държ... самия Европейски съюз. Така че се надявам, че няма да забравите това по време на тристанните срещи това, което съвета предлага, не е дори отстъпление от настоящото ситуация. Така че се надявам да се постигне резултат трилога. Олаф. Председателката, благодаря ви. Олаф може действително да разчита на подкрепата на Комисията по бюджетен контрол Изключително много ви уважаваме за работата, която вършите. Благодаря ви още веднъж, господин генерален директор. Моля комисията да предоставят необходимата подкрепа на ОЛАФ, най-вече по конкретното разследване, което бе цитирано. Би трябвало деликатно да се опитате да убедите въпросната държава членка, че Европейският съюз се основава на ценности като върховенство на закона, например. Благодаря ви още веднъж. Надявам се, че скоро ще се видим отново. Преминаваме към следващата, последна точка от дневния ред. Моля всички акредитирани парламентарни асистенти да напуснат залата. Моля да не следите вече заседанието и по интернет. Обръщам се към онези, които са свързани по интернет, по молба на Европейската инвестиционна банка. За съжаление не можем да дадем възможност на акредитираните парламентарни асистенти да участват в заседанието. Благодаря им за проявеното разбиране. Едновременно с това им се извинявам.